Onorevole Benova ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Госпожа Бенова, Бенова иска думата при обяснението на гласуването. Prego. Non Имате думата. Микрофонът ви ли не работи? Преминете на съседния микрофон. Buongiorno. Eh, prego i servizi di controllare perché non funzionano i microfoni. Може ли техниците да проверят защо микрофоните не работят? Vuol riprovare, onorevole Benova? Пробайте отново, госпожо Бенова. Sì. Europa, europar.europa.eu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 Signora Benova, deve aspettare un attimo, mi dispiace tantissimo di questo. Госпожа Бенова, изчакайте за секунда. Съжалявам, че има такава, такъв технически проблем. За съжаление, нищо не мога да направя за него лично. The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 Благодаря много. Исках да обясня начина по който гласувах по доклада Лехнер. Смятам, че докладът е много важен. И така, ако ми давате думата за обяснение на гласуването по доклада Лехнер, ще го направя. Докладът е много важен. Обсъдихме го вчера. В този доклад се е, предлага свързването на търговските регистри или а, е, други подобни регистри в държавите членки, за да може да се предоставя добра, надежна информация а, е, за потенциални кредитори и бизнес партньори и за създаване на по-добра правна сигурност в бизнес отношенията. Необходима ни е необходим ни е определен набор от данни за всяко едно регистрирано лице и всичко е интегрирано с съдебната система. Благодаря. Благодаря, госпожо Бенова. Извинете отново за техническия проблем. Вие много стегнато спазихте времето си за изказване. Господин Даниел Хенън. Благодаря, господин председател. Сигурен съм, че си спомняте филма Доктор Живел, където буржуазията и аристократите пиеха шампанско в един ресторант, а извън ресторанта хората се бунтуваха. Слушах дебата тази сутрин и не за първи път да си припомних този момент от киното. Проучванията показват, че доверието в Европейския съюз е спаднало безпредседентно. Много малко хора вярват, че Европейския съюз е полезен. Според господин Ферховщад, това е защото Европа не прави достатъчно много и, че, и защото хората искат тя да прави повече. Но, а, мисля, че е естествено а, да не иска човек да се самообвинява за собствената си непопулярност, но на практика кризата е свързана с Европа, с а, спасяването на банки, с. А, на разпръскането на средства. Нека да ви припомня, че тук се е, получава следното. Няколко скакалци са наскачали на микрофона, пеят е, песни своя възхлава, а останалите е, не се чуват. Изглежда, че скакалците са единствените жители на това поле. Благодаря. Благодаря сега по доклада за Алда Бидегейн. Госпожа Ройтова иска думата. Кой пане председо. Ахилово patou... Благодаря. Споразумението с Корея е трудно да бъде контролирано и вероятно ще има щети за европейската индустрия. Става дума за премахване на митата на стоки от Корея, също и от Китай. Това е безпредседентна стъпка за отваряне на пазарите. Търси се ползи за Европейския съюз, но аз лично не съм за това споразумение. В доклада се очертават някои проблеми, и трябва да се нанесат изменения в това споразумение преди то да бъде ратифицирано, иначе ще нанесем щети на европейската автомобилна индустрия. Много се радвам, че гласуването беше отложено. Има ли проблем, господин Андрео? Вие искате думата? Аз исках да бъда сигурен, че ще мога да бъда чут, когато обяснявам вода си. Всъщност искам да коментирам два доклада. Знам, че минахме по-нататъка, но искам да съм сигурен, че ще ми дадете думата за доклада Винер и доклада на Бинев. Ами сега ми казват, че тук помагащите ми, че не е имало дебат защото няма изменения в пленарна зала, така че няма и е, обяснения на вота по тези два доклада. Добре, благодаря. Тогава преминаваме към доклада БОВЕ. И давам думата на господин Павло Бартолоци. Signor Presidente, la ringrazio, mi scuso. Благодаря. Извинете ме, че малко се забавих. Искам само да обърна внимание на факта, че подкопаването на доходите на земеделските стопани е в ущърп на печалбите на тази индустрия. И това води до маргинализация на целия сектор на земеделието. По тази причина се работи по-малко в този отрасъл. Затова ние трябва да се борим, както признава Европейската комисия, да противостоим на тези тенденции. Аз лично подкрепям доклада където се подчертава, че има нужда да действаме и се очертават в кои области трябва да се действа. Да се прекрати спекулирането на световно ниво с определени стоки. Трябва да има и по-голяма прозрачност за цените, защото цените не са справедливи за земеделските стопани, а прозрачността ще даде възможност да преодолеем различни дисбаланси земеделското производство трябва да е символ на социално-економическа стабилност в е, глобализирания свят. Благодаря. Сега господин Питър Джол. Яра, извинете, поправя се председателя. Благодаря, господин председател. Мисля, че ние днес взехме едно добро решение, което е добро за фермерите, за потребителите, но и за европейската економика като цяло. Най-важното в тази инициатива е политическият сигнал, който изпращаме към веригата, а именно, че фермерът има право на достатъчно възнаграждение и компенсация за своите усилия. Аз не съм против ефтините хранителни стоки, но акцентът върху ефтините храни доведе до това, че хранителните стоки се продаваха под тяхната събестойност, което е погрешно. По този начин няма конкуренция. Тогава, когато няма конкуренция, политиката трябва да направи. Ето това е съдържанието и смисълът на нашите усилия днес. Благодаря. Госпожа Магинес има думата. Благодаря. Искам да повторя казаното от господин Яр. Ние изпращаме много ясен сигнал към всички в политиката и в економическата верига за сериозността на парламента. С нощи проведахме оживен дебат. Не всички бяха съгласни, но всички са съгласни, че не можем да продължаваме да задушаваме фермерите. Те те получават все по-малка част от, от средствата и от цените, които плащат потребителите. Трябва ни омбудсман за хранителния сектор. Трябва да видим а, какъв е ефекта на глобалния пазар върху производителите на храни. Радвам се, че този дебат беше предмет на заслужен дебат и на подкрепа то е важна стъпка в борбата срещу онова, което чуваме напоследък. Благодаря, госпожа Ройтова има думата. Благодаря. Аз подкрепих доклада за справедливите доходи на земеделските стопани. Много се радвам, че нашата комисия обсъдива въпроса за недоброто функциониране на продоволствената верига и за проблема с доходите на земеделските стопания и високите цени, които плащат потребителите. Смятам, че има неприемлива дискриминация, несправедливи условия за земеделските стопани до известна степен дължаща се и на субсидиите. Примерно в Чехия се получават субсидии, но всъщност ние нямаме достъп до чешки стоки, защото мултинационалните компании са по-конкурентоспособни. Сега давам думата на госпожа Инес Вайда. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šis ziņojums, kas runā... Смятам, че този доклад за справедливите доходи за земеделските производители е важен. Производствените цени и разходите се увеличават. Нещо, което затруднява работата на фермерите. Целта на Европейския съюз винаги е била да подобри живота на фермерите, но за съжаление не виждаме достатъчно добри резултати. Оказва се, че по-младите фермери, е, е, извинете, че фермерите от по-нови европейски страни, като Литва, губят, поради конкуренцията от страна на фермерите от по-старите държави членки. Затова гласувах подкрепа на този доклад, за да, се, е, за да стане ясно какви са печалбите на големите вериги. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога да подкрепя този доклад. Мисля, че заглавието казва всичко. Справедливи доходи за фермерите. Знаем, че много дълго време доходите им бяха несправедливи, но ето правим стъпка в правилната посока за правилно разпределение на средствата между производителите, преработвателите и продавачите на дребно. По този начин, мисля, че създаваме една добра структура, за да бъде жизнена и по-нататък семейната ферма. Това е добра, е, добро начало. Надявам се, че ще имаме успехи. Благодаря, господин Кели. А сега преминаваме към доклада Порташ. Давам думата на госпожа е, Романа Джордан Жизели. Poročilo o financiranju in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev глобализации. Evropska солидарност е за много абстрактна. Искам да се изкажа по, докласа, по доклада Порташ за доклада за фонда за приспособяване към глобализацията. Този фонд е необходим, тъй като помага на хора, които се оказват в затруднено положение. Надявам се комисията да се отнесе сериозно към отправеното предложение. Аз мисля, че фондът е създаден в отговор на сегашната ситуация и в бъдеще Съюза трябва да се бори срещу безработицата с други средства. Трябва да се стреми към повишаване на конкурентоспособността на индустрията и да не се защитават и да няма механизми, които защитават онези, които не са се приспособили. Благодаря. Следващият оратор има думата. Аз съм докладчик в сянка за този доклад от НП. Искам да благодаря на докладчика за извършената работа. В хода на подготовката на доклада имаше добро сътрудничество между политическите групи в този доклад. Има предложение за това как да се усъвършенства фонда възприятият подход съответства на оценката, проведена от Комисията за бюджета за 2010 година. Става дума за рационализиране на процедурите, предвидени в фонда. С оглед на трудното положение, в което се намират фирмите и исканията за подкрепа страна на държавите членки, аз прецених, че е достатъчно фондът да, бъде, да се продължи до 2013 година, за да се помогне на хората, които са останали без работа в резултат на глобализацията. Аз мисля, че Европа трябва да изпрати ясен сигнал за възстановяването и този доклад е важно послание за гражданите. Благодаря. Госпожа Инес Вайден има думата. Съдетай ņemot vērā to, ka globalizācijas fonds ir. Господин председател, ние трябва да отчитаме факта, че този фонд е създаден за да намали процента на безработицата и да се създадат нови работни места. 500 милиона се отделят годишно за постигането на тези цели, но тези средства не са изразходвани изцяло. Има девет страни, които изобщо не са направили заявки по този фонд. Така че има положителни аспекти, но в е, сегашната ситуация комисията реши да рационализира процедурата, особено що се отнася до новите страни членки, там малките и средни предприятия масово губят работни места и по този проблем трябва да се работи. Така че фонда за глобализация трябва да помогне именно на тези страни, където доходите са по-малки. Сега господин Сикорски, моля. Плиз, мистер Сигиоски. Сигиоски, извинете, господин Сигиоски. Рапорту Бове. Препрашам. Благодаря. Извинявам се остана с впечатление, че ме пропуснахте. Смятам, че доклада за доходите на земеделските стопани е много важен, защото доставката на храни не зависи само от пътищата, по които минава тази храна, за да стигне до чинията на потребителите зависи до голяма степен и от сложността на земеделската дейност. И всеки отделен стопанин може много малко да направи, за да се справи с общите обстоятелства на своята дейност. Затова е много важно да направим анализ на взаимовръзката между е, начина на производство и условията в момента на криза. Т.е. трябва да намерим начини да намалим въздействието на а, търговците. Защото а, има хора, които желаят да отнемат на земеделските производители всякаква форма на контрол. А, защо, ако те не са организирани, те в край на краищата ще губят. Да, всъщност вие коментирате по друг доклад, казва председателя, но няма проблем. Сега преминаваме към доклада Суивска и давам думата на господин Бруно Голниш. Господин председател, докладът на нашия колега Звивка прехвърля много компетенции в областта на съдебните решения. Юриспруденцията понякога е свързана с противоречиви аспекти. В действителност този доклад разрешава само една част от проблемите. Има една област, в която европейското законодателство се радва на легитимност и това е хармонизацията. Не е, законите, които имат за цел да хармонизират, но и правата, които разрешават е, проблемите свързани с конфликта на юрисдикциите. Необходимо е да се знае кое, кое е приложимото а, правило в областта на а, договорите, на имуществото, както движимо, така и недвижимо. А, дори и тогава, когато се страни са в различни страни, всичко това трябва да се регламентира от Европейския кодекс. Няма е международен, докато няма такъв кодекс, ние ще сме изправени пред трудности и този доклад решава само една част от проблемите. Сега докладът Първанова. Давам думата на господин Миколашик. Миколашик, there is not. I give the floor... То няма го. Давам думата на госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с автора на доклада, че е, жените представителки на етнически малцинства в Съюза са жертва на дискриминация и ние трябва да направим всичко възможно да се подобри тяхното положение в областта на образованието, достъп до пазара на труда и грижите за децата. Докладът призовава за събиране на статистически данни по етнически признак, но правозащитните организации забраняват това. Така че аз имам два въпроса. Комисията може ли да осигури такава статистика без да наруши международното право? Или пък има ли усилие да се промени законодателството в областта на правата на човека, за да се направи този анализ. Парламентът наясно ли е с този проблем? Искам да добавя, че аз бях за доклада. Господин Клас има думата. Аз е, гласувах против този доклад, защото и социалната интеграция на жените от етническите малцинства е, звучат като политически коректни инициативи, но те всъщност са твърде противоречиви. Е, сега избягваме да говорим за исляма, но това е нелепо. В края на кращата трябва да признаем, че дискриминацията е отправена а, към тези жени не само от обществото, и от тяхната собствена общност. Това е факт. И няма защо да се страхуваме да декларираме, че голяма част от принципите, изповядвани от исляма, не позволява на нашето общество и на нас като парламент да осигуряваме интеграцията на жените от е, ислямски происход в обществото. Ако не признаем това, до никъде няма да стигнем. Доклада Пяти Кайнан сега. Dziękuję panie przewodniczący. W dzisiejszych czasach. Господин Калинавски има думата. Благодаря е, за думата. Днес правим някои грешки. Мислим си, изглежда, че възрастните хора са безполезни на пазара на труда. Но нека да не забравим колко опит са натрупали те. Жените са в особено трудно положение на пазара на труда поради постоянната дискриминация. Именно заради това жените се сблъскват много по-често с проблеми като бедността или разликата в заплащането. Особено в селските райони. Именно затова много се радвам, че приехме тази резолюция, която припомня за проблемите и ни мобилизира да направим нещо за това. Благодаря, а сега давам думата на госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Подкрепих този доклад и искам да ви обърна внимание на три точки в него, които според мен са много важни. Особено, що се отнася до е, желанието да се вкарат възрастните хора в домове, а не е, да им се даде възможност да бъдат гледани у дома. Особено е, в точки 17, 19 и 20 се споменават важни неща, за да се е, насърчи даването на възможност възрастните да живеят достойно в собствените си домове и да не се налага да ходят в старчески домове от частния сектор много парламенти в Европа, а и извън Европа, трябва по някакъв начин да се е, намери баланс между политическата работа и грижата. Е, е, много хора като нас също трябва да гледат роднините си. Благодаря, давам думата на госпожа Мацони. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото в него се заявяват важни неща. Първо, застаряването винаги се е смятало за нещо лошо, но на практика то може да се разглежда като а, а, полза за обществото. Економическата криза се отразява зле на жените, особено на по-възрастните. Не трябва да има дискриминация въз основа на а, признака възраст. А, жените, споменава се в доклада, са най-изложени на бедността. А, и в доклада се предлага важен метод за събиране на статистическа информация по начин а, така, че да се има предвид дисбаланса между мъжете и жените в по-късната възраст. Тук се дават и предложения за политика по отношение на застаряването, където се настоява да се вземе предвид връзката между застаряването и пола. И също така а, въпроси свързани с половете се а, разглеждат и по отношение на системата за социални грижи. И така, необходимо е в Европа да създадем европейски ценности в областта на пенсионната система. Благодаря, госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател. Протеже прошъл навръх. Аз гласувах против този доклад, защото се прие предложението държавите членки да отчитат конкретното положение на лесбийките, гейовете и транссексуалните. Това означава ли, че те имат предимство пред възрастните? Аз вчера казах, че една от причините за бедността сред жените е, че те се грижат за семействата, за децата си това трябва да се промени, но това няма нищо общо с сексуалната им ориентация. Благодаря, госпожин, господин Кели. Много с удоволствие подкрепих този доклад. Бях единственият, който участва по време на дебата с нощи. Не се изказах, но защото смятам, че заглавието е погрешно, вместо да говорим за ролята на жените в старяващото общество, всъщност ние говорихме за отношението към възрастните жени в едно застаряващо, за едно застаряващо общество. И има сериозно, сериозна разлика между пенсиите на мъжете и жените, което е недопустимо в демократично общество мисля, че ние имаме нужда от дискусия за място и на мъжете, и на жените в застаряващото се общество. Също така, економическите последици на застаряващото общество не са разгледани. Това трябва да се обърне внимание на този въпрос. Благодаря. Каза председателят. Преминаваме към доклада Лекегард. господин председател. Искам да кажа на неколцината колеги тук, че аз гласувах за този доклад, защото считам, че е много важен. Важен е за това да се осигури връзка между отговорностите на политиците и аспектите на нашата културна политика. Читам, че това е основна предпоставка за участието на гражданите в процеса на интеграция в Европа. Но а, видяхме на последните европейски избори тенденцията, че хората си остават в къщи. Това се случва в много страни, не само в Европа но и другата по света, което показва, че гражданите нямат достатъчно информация за политиките, за европейските проблеми. Те се чувстват далеч от институциите. Лисабонския договор дава нови възможности за участие на гражданите в законодателния процес и по този начин се опитваме да преодолеем дистанцията – Европейските институции трябва да предоставят свободна информация и трябва да даваме гаранции, че институциите работят е, ръка за ръка с гражданите, да се подобри комуникацията. Всичко това може да се постигне, като се насърчават е, държавите да дават по-добра информация на своите граждани. Благодаря. Сега давам думата на господин Локегард. Благодаря. Първо, много се радвам, че днес приехме доклада за по-добри комуникации в Европейския съюз. Аз гласувах за общата резолюция. И позицията на основните партийни групи в парламента ни дава а, много добра основа за дебата по-нататък. Много се радвам, че колегите ни подкрепиха. Очаквах те да застанат зад нас до край, но имаше някои части от доклада, които отпаднаха. Като цяло, обаче, се радвам много, че моите предложения осигуриха един добър дебат и ще можем на базата на тях да подобрим комуникациите в Европа. Сега госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да подкрепя този доклад, особено като ще журналистка. Познавам двете страни на този въпрос. По-рано бях журналист, сега съм политик. И смятам, че е много важно да не се приравнява информацията с журнализма. Трябва да сме много внимателни тук. Притеснявам се, че економическата криза поставя много журналисти в тежко положение, защото те губят работата си. Ето в Ирландия много от местните вестници съкрещават служителите си, много от радията съкрещават служителите си. Това означава, че качеството на информацията, която се предава по медиите ще падне, защото журналистите няма да имат достатъчно време да си вършат работата по проучване на информацията, която предоставят. Така че е, трябва да имаме предвид, че всичко е, е, това е много важно за хората в нашите държави членки и че това, което правим тук на европейско ниво, се отразява на местно. Благодаря, госпожо Магинес. Дам думата на господин Власък. Господин председател, хубавото в този доклад е, че се подчертава важната роля на националните парламенти и че се подчертава принципа на субсидиарност. Говори се също за увеличение на прозрачността, публикуване на информация и по-лесно акредитиране на журналистите. Това са все неща, които подкрепям. От друга страна, обаче, този доклад включва и някои спорни предложения. Ето, например, има предложение да се създаде група кореспонденти, които да покриват европейските въпроси по един по-образователен начин. Иска се също във всяка държава членка да има специализирана служба за европейски въпроси, която да разяснява европейската политика. Едновременно с това се предлага информационната служба на парламента да получи по-голям бюджет. Предполагам, че ако се работи по-ефективно и, и с по-нови методи, ще се постигне ефективност по-лесно, отколкото с увеличението на бюджетите. Благодаря, господин Влазък. Дам думата на госпожа Инес Вайде. Благодаря, господин председател. Много е положително това, че докладът посочва, че основната роля на медиите е да информират гражданите за това, което се случва в Европейския съюз. И това трябва да бъде част от училищните програми. Сега имаме много информация за Европейския съюз. Има информационни служби, които играят засилваща се роля в държавите членки. Също така трябва да се следи какво се върши в тези информационни служби, за това дали средствата се изразходват по ефективен начин. Друг положителен факт е Европейският телевизионен канал, който би трябвало да предава на всички езици. Например, нямаме никаква информация на латвийски език. Независимата журналистика е изключително важна. Бих искал да предложа независима рамка в Европа, за дейността на мас-медиите, особено в страни, в които няма политическа воля. Госпожа Макваркин. Благодаря, господин председател. Този доклад и резолюцията, която гласувахме днес за новите медии журналистиката, трябваше да анализира начините, по които новите медии променят журналистиката. Всъщност е, това е списък е, на желанията от страна на депутатите да манипулират журналистите. Например, повече програми за обучение на служителите, повече средства за информационните служби, за комуникационната политика на Европейски съюз. Аз вярвам в свободата на словото. Вярвам в независимата журналистика, финансирането на е, журналистиката за да насърчава Европейския съюз е отявлена пропаганда и затова гласувах против доклада. Изпусна се една възможност да насърчаваме демократичния ангажимент чрез новите медии. Благодаря. Благодаря. Колеги, прекъсвам заседанието. То ще продължи в 3 часа.